Знаете, че заседанието се предава по интернет, знаете, има превод. Господин Пипер от НП е заместник. Няма да бъде заместник в нашата комисия. Ще трябва да изчакаме е, човек, който да го замести от НП. Това са моите съобщения. Трета точка от дневния ред. Имаме специален доклад на Сметната палата – е, докладът е за горещите точки в Италия и Гърция. Госпожа Киничи и господин Де Йонг са докладчици. Господин Весперк от Сметната палата може да представи доклада. Благодаря. За мен е удоволствие да, да представя този специален доклад за реакцията на миграционната криза светлината на миграционната криза от 2015 и 2016 година Сметната палата реши да аудитира един аспект на цялата система, именно горещите точки. Ние оценихме прилагането на, до, на горещите точки като подход в Гърция и Италия от май до 2015, до края на лятото 2016 аудитирахме този период. Занимавахме се с два въпроса. Най-напред, дали разположението на горещите точки е там, където трябва на време и дали има капацитет достатъчен за удовлетворяване на нуждите. Дали има надзорни процедури. На второ място, дали подходът наистина е успял да управлява потока мигранти по отношение на регистрирането и вземането на пръстови отпечатъци на мигрантите. Държавите, членки, комисията и агенциите трябва да работят заедно. Това беше нашето, едно от нашите заключения. Ако няма такъв общ подход, цялата миграционна система може да се срути. По време на нашата работа ние казахме, че този подход е цяла система, ситуиран в общ политически контекст – и решенията за него надхвърлят самия подход. Важно е да се каже, че ние не аудитирахме последващите процедури по отношение на схемата за връщане, за преразпределение и националните системи. Нашето заключение е, че този подход подпомага мигра... управляването на миграцията, но той трая доста дълго. Това се оказа много важно, а именно много дълго време трая създаването на горещите точки. Освен това, заключихме, че повече усилия са необходими, за това направихме съответните препоръки. Първата препоръка засяга недостатъчните капацитети в горещите точки. Трябва инфраструктурата в Италия да се укрепи, трябва да има поне още две допълнителни горещи точки, както бе предвидено. Освен това, <clears throat> заинтересованите страни трябва да работят по-добре, за да удовлетворят нуждите на непридружените не малолетни. Трябва да има а, съответна ни центрове, където те да могат да бъдат подслонени. Освен това, трябва децата да бъдат защитени във всяка гореща точка. Друга препоръка Комисията трябва да продължава да настоява национални експерти да са на разположение и те да имат достатъчно дълги мандати. Накрая ние препоръчахме комисията да оцени този подход, което е важно за оптимизирането на цялостната система за миграцията. Благодаря ви. Да, ние също благодарим за този важен доклад от двамата докладчици. Кой ще започне първи? Госпожа Кинчи. Благодаря. Много благодаря на представителя на Сметната палата за представяне на доклада. Вие наистина <clears throat> засегнахте много важните елементи на системата от горещи точки. Благодаря и на господин Дион за неговото сътрудничество при създаването на този текст. Сметната палата правилно уточнява, че трябва са необходими повече усилия за управление на миграционната криза. Реакцията на Европейския съюз е, че най-накрая се разпознаха истинските проблеми. Голямата тежест от миграционната вълна пада върху Гърция и Италия. Имаше подкрепа от Европол, от ЕАЗО. Тази подкрепа е много високо оценена, но тя не е достатъчна. Продължава миграционният натиск. Затова Гърция и Италия трябваше да предвидят много усилия, средства, ресурси, финансови и човешки ресурси, за да поемат този натиск. Много средства бяха разпределени за тази цел. Много от другите държави членки не направиха нищо. Що се отнася до статистиката от Международната организация по миграцията, се вижда, че 1,5 е милиона от хората които пристигат, 80, пристигат в Италия, това са 85%, голяма част се насочва и към Гърция. Системата от горещи точки. Функционира добре, но все още има дефицити. В този контекст и в контекста на непрекъснато пристигащите бежанци в Италия и в Гърция, в този контекст може да кажем, че има нужда от повече средства, които да се отделят за цялата система на обежище и свързаните с нея агенции. Ясно е, че трябва повече страни, е, повече средства да бъдат отделени за страните на първа линия. Не може а е, тези средства да идват само от националните бюджети. Трябва да се каже, че има трудности, имало е трудности при създаването на горещите точки, но в Италия междувременно 100% от беженците са регистрирани е, по правилата, както трябва. По отношение на обработката на данните, трябва да се каже, че тук също има напредък. Може да се приветства и факта, че се третират приоритетно малолетните бежанци. И още един аспект – риска от търговия с хора. Това засяга специално малолетните. Те имат нужда от голяма защита, от по-голяма защита. Няма нужда от повече разисквания тук. Трябва просто подкрепа от страна на Европейския съюз. Има законодателни средства за това. Frontex и Европол работят за подкрепа на националните органи това са престъпления, които са едни от най-жестоките престъпления, които човек може да си представя. Но трудностите продължават да съществуват, защото има дефицит от квалифицирани експерти, които да идват от агенциите. С господин Де Йонг Опитахме да покажем, че горещите точки функционират по принцип добре. Италия в момента насочва усилията си към подобряване на цялостната рамка от горещи точки, но въпреки, че системата работи принципно добре, ясно е, че трябва темата да продължи да бъде следена. Благодаря на Сметната палата и на, на съдокладчика Дион. Господин Де Йонг има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Весберг от Сметната палата за специалния доклад. Наистина беше голямо удоволствие за мен да работя с, върху този текст с госпожа Кинчи. Наистина сътрудничеството ни беше много добро. Имахме обаче един проблем с този специален доклад – а именно това е момент на снимка и на част от процеса. Е, горещите точки е, трябва да са отговорни за регистрацията, за поемане на молбите за опежище, но не може да се разглеждат горещите точки отделени от цялата процедура, т.е. обработване на заявленията, е, за обежище и евентуалното връщане на мигрантите, когато им отказано обежище. Това означава, че ако нямате цялата верига, която да функционира, много е трудно самите е, горещи точки да произведат очакваните резултати. Особено когато имаме предвид е, броя на бежанци, които отиват към Италия, но и даже в Гръс, Гърция. Е, гръцките колеги казаха, че има увеличение на техния брой. И така, цялата верига трябва да функционира добре. Решенията при горещите точки няма да помогнат, ако цялата верига не функционира добре. Ние се опитахме да видим цялата картина. Когато говорим за презаселването, знаем, че презаселването не се осъществява както планирано. Има определени движения, но не така, както е планирано. И това е проблем. Същото се отнася и за системата за връщане. Много е трудно да има ефективна политика за връщане на бежанците на европейско равнище. Тук се намесват третите страни, те не винаги приемат своите граждани. Когато им е отказано обежище, трябва да се върнат в държавата на происход. Тоест няма ефективна система в момента. В допълнение на това, което каза госпожа Кеничи, мога да добавя, че съществува нужда от последваща оценка. Зная, че Сметната палата мисли за това. Сме, специалните доклади винаги са последвани от анализ. И мисля, че тук ще е важно да се осветли цялата верига когато става дума за оценка на молбите за обежище и когато става дума за връщане в държавата на происход. Иначе съм абсолютно съгласен с това, което каза на госпожа Киничи. Важно е, важен е въпрос за децата. Този въпрос е засегнат в доклада. А, сега за експертите, <clears throat> те непрекъснато се сменят и това не е добре. И трябва да има едно постоянно присъствие на експерти, които да помагат. И това е една от препоръките всъщност на Сметната палата. Е, тук ще спра, готов съм да отговоря на евентуални въпроси. Благодаря, казва председателката. Аз искам да кажа, бях малко разочарована от специалния доклад. Това не е одит, това не е доклад, това е просто описание на процедурата за обежище. <clears throat> Ние добре е, разбираме какво се случва с системата. Добре, това е информативно, но нищо не разбрахме какво се случва с парите, които са отделени. Така че последващ доклад е необходим. И то от тази гледна точка да разберем какво стават с парите. Сигурно господин Весберг ще каже защо това е така, защо именно е, е представено едно, едно описание на системата, а няма информация за разходите. Ето за експертите, за техния мандат. Важно е да се знае дали определени държави, от които идват експертите, са засегнати, така че да видим дали има някакво целелеполагане в цялата материя. Госпожа Шмидт има думата. Благодаря. Аз също гледам на нещата по сходен начин. Когато погледнах първия път доклада, чаках на, чаках на празно нещо за разходите. Първите 20 страници бяха чисто описание. Истината е, че аз също смятам, че трябва да има последваща оценка, трябва да има непрекъснати контроли, съпровождащи контроли на разходите. Е, съгласна съм с колегите това, което правят Италия и Гърция, трябва да го признаем и да го оценим по същество. Но много неща от системата трябва да бъдат подобрени. Трябва да има добро финансиране. Не може да има средства от Европейския съюз и, тези средства да чакат за, да чакат съфинансиране от Италия и Гърция, защото няма такова, тези пари не биват освобождавани. Няма обмен на дан, данни, то, т.е. има, но не, той не е достатъчен между държавите членки и Европейския съюз. А, и това е тема на непрекъснато отграничаване и опити за намеса. Тук нещата трябва да се променят. Ако няма надзор, обмен на мнение, ако няма изводи за това какво трябва да се промени и как, много лесно ще, раз... ще забравим, че става дума за хора. Както каза колежката, Европейския съюз реагира неадекватно. Според мен, въпросът с персонала е много важен. Не може хората да, да стоят в горещите точки 6 седмици и след това да напускат и да идват нови. Тук трябва да има тръжна процедура. Когато говорим за един такъв голям проблем – ако не успеем при този проблем да намалим бюрокрацията, то <clears throat> очакват ни още по-големи проблеми. Всички граждани и наши избиратели очакват от нас да се справим адекватно. За това съм на мнение, че докладът не е добър, той е много описателен, аз всъщност не знам каква е тази цел, е, каква е целта на доклада. Той ни обяснява системата. Не ми се сърдете, но проблемът за малолетните те да бъдат подслонявани отделно от възрастните ми, това не е възможно. Всички експерти са против. Не разбирам къде отива цялата компетентност, компетенция и експертно знание. Трябва да знаем как препоръките ще бъдат приложени. Не може да се каже, да, да, приемаме препоръките и после да чакаме десетилетия те да бъдат приложени. Тоест, трябва да се действа и трябва да престанем най-накрая да говорим за субсидии субсидиарността и субсидиарността да е разменна монета между държавите членки и Европейския съюз. Държавите членки трябва да бъдат обхванати всички те в цялата система за своите капацитети за поемане на беженци. Благодаря. Nächste auf der Rednerliste die Frau Kollegin Labajova, bitte. Thank you very much, uh, Madam Chair. Well, um, I must say that I'm missing absolutely as well some numbers, so I, I see it in very similar way as, as you do. Микрофон за оратора, не чуваме оратора, моля. Costs, because it seems to me strange that we are not able to put... Струва ми се, че странно, че не можем да съчетаем някакви числа. Миналата, се, миналата година преди да видим, да се срещам с, с господин Аврамополос, ни задахме зада, въпроси за търсещите обежище страна по страна и отговорът беше интересен. А, трудно е да се оцени какви са разходите на различните държави за миграционните потоци. Може би е, трябва да чуем отново комисията и сметната палата какво се... Какво се е променило? И е, в състояние ли сме да изясним какви са тези разходи и как можем да ги изчислим на ниво гореща точка? Какво се е променило от миналата година насам? Втория въпрос е, цените на политиката на връщане. Много бих се радвала да чуем конкретна информация, защото тук държавите членки наистина искат да е, помогнат, включително финансово, но трябва да знаем какво струва това, трябва да знаем какво ще платим за това. Важно е за нас. И последния, може би, въпрос. А, е, това е по частта на Катерина Киничи. Тя е добре запозната с въпросите за децата и непридружените непълнолетни и малолетни лица. Има ли разлика в разходите между възрастните мигранти, възрастните хора и непридружените малолетни и непълнолетни лица. Може би трябва да помислим по в тази посока. Каква е разликата в разходите според вас? И освен това, един малко сложен въпрос относно възрастта аз лично съм била свидетел на случаите в Италия, когато възрастта не е точно 18 години, защото това променя също разходите, защото ако включим всяко лице на възраст около 22 години, това разбира се се отразява на разходите. Така че нека чуем какви промени ще настъпят в тях. Председателката няма други желащи да вземат думата. Госпожа Инрахен, ако не бъркам името от съдебната, от Европейската комисия, компетентната дирекция, генерална дирекция. Нека да чуем нейните отговори. Благодаря много за въпросите и за а, доклада, който според комисията ще подпомогне нашата позиция, а, за да предоставим на държавите членки допълнителна подкрепа, освен Италия и Гърция, с цел да се подобри положението в горещите точки и освен това да се потърси цялостно овладяване на положението. Настоящия доклад Що се отнася до доклада на Сметната палата, ние приехме всички препоръки и комисията заедно с компетентната агенция ще продължат да подкрепят държавите членки. По препоръка едно, комисията вече изготвя е, пътна карта в отговор на тази препоръка, специално за Гърция. И можем също да кажем, че съвместния план за действие – между комисията и гръцките власти вече съдържа разпоредба за подобряване на центровете за приемане на бежанци на островите и ускоряване на процеса на предоставяне на обежище. За, коми... за Италия комисията непрекъснато е, работи и подкрепя разширяването на капацитета на горещите точки и сме готови да окажем по-нататъчна помощ на италианските власти. Придружените малолетни, те са наистина сериозна грижа на всички институти, институции. Комисията подкрепя националните институции за грижа за тези малолетни по време на престоя им в горещите точки. Предостав... Стремим се да има навсякъде подготвен персонал и хора, работещи с деца. Същото относно по отношение предоставяне на експерти от агенцията. Комисията и агенциите полагат достатъчно усилия, за да предположат нуждите, които трудно могат да се програмират в документите. Целта е да можем да предоставим, така да се каже, следващи подкрепления на експертите на място при необходимост. В допълнение към това агенциите предвиждат допълнително и изпращане на експерти в подкрепа усилията на държавите членки. За препоръка 4 стандартната оперативна процедура в горещите точки. Тук работата е сериозно напреднала и текстът е почти приключен. Предстои приемането му. Що се отнася до препоръка 4 относно а, работната група на Европейския съюз, тук трябва да имаме по-ясен мандат относно структурата на тази работна група. Комисията може също така в Гърция мандата вече е изяснен и съществува. Докато в Италия Правителството на страната, комисията и агенциите полагат сериозни усилия, за да изяснят начина за при изпълнение на тази препоръка във възможно най-кратък срок. Комисията ще продължава да насърчава и двете държави членки да определят лица за контакт в работната група. Що се отнася до препоръка номер 5 с предложение на Сметната палата да се оценят и установят евентуални правни пропуски, които да бъдат преодолени с цел допълнително уточняване на нещата в горещите точки. Комисията вече започна пълна оценка на положението в Гърция и Италия и горещите точки там. Надявам се, това показва колко сериозно приемаме а, препоръките на Сметната палата. Започнахме работа веднага след като ги получихме, с оглед да имаме възможност да ви представим във възможно най-кратък срок тук във вашата комисия информация за приключени действия. Мо е, амбициозна цел е да приключим до края на тази година. Но мога да кажа със сигурност, че за 2018 година всички препоръки на Сметната палата ще бъдат изпълнени. Относно въпросите за последващи действия и използването на фондовете. Миналата година Еврокомисарът Аврамопулос ми каза, че след срещата му с вас, трябва да отговорим, че не сме получили още разчетите от държавите членки, така че първата година от изпълнението на програмата – защото процедурата предполага приемане чрез съответните назначени органи и изпълнението чрез тях. Това забави нещата по чисто технически причини. Одитните органи по места трябваше да оценят и разгледат фондовете. Към момента, когато господин Аврамопулос дойде на среща с вашата комисия, ние имахме много малко информация. През март тази година получихме разчетите за 16-та година и решението за изчистване на сметките предстои да се вземе с оглед на предоставената информация от държавите членки и анализите на националните одитни органи. Сега в отговор на вашите въпроси относно реалните разходи за, бежен... за мигрантите, не мога в момента да ви отговоря. Ако искаме като комисия да направим анализ на държавите членки, реалните разходи на миграт, това изисква информация от тях. Ще го сторим в най-кратък срок за разходите за връщането. За съжаление, трябва да повторя този отговор. Нямаме все още отговор от държавите членки. Не разполагаме с необходимата информация. Разликата в разходите между възрастните и непълнолетните лица. Ясно е, че има разлика, защото малолетните лица изискват повече грижи и усилия, отколкото възрастните. Така че това, което правят агенциите и държавите членки за малолетните лица в грижата за тях, и съответните разпределени бюджети е, е много важна информация, предоставят се повече услуги. Въпреки това, не смятам, че в момента комисията може ясно да разграничи разходите между отделните е, между възрастните и децата. Надявам се, че с това отговорих на въпросите си. Ако трябва, Питайте председателката да е, и докладът не ни удовлетвори и вашия отговор не ни удовлетворява. Господин Аврамопулос е, е, беше, беше попитан. Сега, връщам се към препоръка 2. Непридружените малнолетни и непълнолетни деца. Има ли във всеки хотспот хора, които работят с деца? Е, не ви разбрах, може би вината е моя. Е, моля да ми отговорите още веднъж. За Италия назначаването на служители за, по защита на децата за непридружените малолетни е почти приключило от италианските власти. Това е свързано с усилията след получаването на доклада за намиране на решение на, това, на тази ситуация в Италия. Това е за Италия. Гръцките власти вече са назначили лице отговарящо за защита на децата. Благодаря. Какво значи почти всичко е приключило? Какво значи почти всички, почти цялата процедура е приключила. Как да ви разбирам? Това означава, че ние очакваме италианските компетентни органи да назначат служителя в рамките на следващия месец за Италия. Това не е испанското маняна, нали? Следващия месец е следващия месец. Госпожа Киничи е, има горещи точки в своя избирателен район. Е, Чакаме след вакансията да чуем от вас информация от място и тогава ще се разбере дали говорим за месец или за маняна. Така че ще чакаме и ще следим развитието по въпроса. Въпроса добри, сериозни политически измерения. Ще се върнем към е, е, господин е, Весперк. Ще, ни, ще направите ли заключително изказване? Благодаря. Ще се опитам да изложа, да дам моите отговори на дебата. Позволете да започна с обхвата на одита през тези 6 години, откакто аз вече съм в сметната палата, все ни опрекват, че се бавим с докладите е, и че когато изготвяме доклад, политическата значимост е, вече не е актуална. Е, това е тема и за самокритика. И аз имам понякога че и парламента ни опреква в забавяне. Опитахме се да решим въпроса, правейки по-бързи, по-конкретни одити, с цел да ги ускорим. Ние също се опитваме да се насочим към истински сериозните неща. Когато решихме да направим одит през 15-та година, бяхме в ход на хуманитарна катастрофа. Предвид реакцията на Европа и страните членки на бежанската вълна. За това започнахме с горещите точки. Това беше най-наболялата тема тук през 15-та година. Още нещо Темата с бежанците всъщност обхваща цяла една верига, която започва с успешното управление с идентифика, установяване само личността, регистрация и сваляне на пръстови отпечатъци. Е, иначе нищо няма да се получи. Няма държава, която да приеме заселване на беженци без тази информация. Това беше причината да тръгнем от там. И нашите отговори бяха ясни горещите точки наистина помагат а, да се овладее иначе неовладяемата ситуация и представляват важно звено от веригата по отношение на регистрацията. Големия ни проблем беше, че тъй като работехме относително бързо, бяхме наясно, че няма да разполагаме с пълна финансова информация включително от комисията, едва от март тази година. Е, вие ни предоставихте информацията, ние вече бяхме приключили с одита. Така че нямахме възможност, не беше възможно да направим истински финансов одит. Това ще стане като последващ одит, follow-up или в други одити, е, по останалата част от веригата, за която говорим. Позволете да обърна внимание, че когато направихме този одит, нямаше финансова информация за Гърция, а Италия дори не беше поискала, не беше кандидатствала за финансиране към него момент. Така че това трябва да се има предвид при дискусията. Защо ограниченото приложно поле? Поради значимостта и защото искахме да, прело, да изготвим бързи препоръки в хода на процедурата и мисля, че решението ни бе заразумно. Най-новото те събития показват, че все още се нуждаем от нови горещи точки, казали сме го в доклада. Изрично подчертахме, че е, когато правихме одита, нямаше служители за защита на децата на място. Сега чуваме от комисията, че проблема е решен но това беше една от нашите настоятелни препоръки. Радвам се, че сме помогнали на комисията да подобри нещата в това отношение. Благодаря. Председателката, благодаря много. Разбирам, че вие сте разкъсани между актуалността на доклада, който заслужава внимание и чисто исторически доклад. Да, е, прекрасно ви разбираме. Ние преживяваме в това разкъсва, разкъсване. Кога да очакваме следващ одит? Е, до кога? Защото с радост чувам, че ще има такъв. Отговор Както вече казах, всички специализирани доклади са последващи доклади. Три години, в три годишни рамки обикновено сега. Тук ще кажа, че аз като член на Сметната палата смятам, че трябва да продължим одита по същество е, да проследим промените в процеса. И това ще бъде релокацията. Така че трябва да започнем нов одит, не знам кога. Аз моя мандат изтича на 1 март и може би няма да отговарям за това, но ще подчертая изрично, когато изготвяме работната програма за следващата година, че Сметната палата трябва приоритетно и бързо да се заеме с този въпрос. Председателката, да чуем накрая и докладчиците. Благодарим на Сметната палата. Може би да започнем с госпожа Киничи. Благодаря, госпожо председател. Е, добре. Благодаря на всички колеги за участието в дискусията. Тук е, с се разбра как ще изглежда доклада. Всичко е правилно, всичко е важно. При, Поздрав... Приветствам мнението на Сметната палата, че са необходими по-нататъчни одити, за да се направи подходящ анализ. Наистина е добре да се направи задълбочен анализ на разходите. Както чухме и от представителката на комисията, в Италия всичко бе направено наистина за изпълнение на препоръките, особено за непридружените непълнолетни и малолет, малолетни и непълнолетни деца. И както казах, сега вече има експерти, които работят с малолетните лица, които се нуждаят от особена закрила. По повод казаното от, колегите, от колежката за възрастта на малолетните, отдавна се занимавам вече с този въпрос, а за разликата в разходите, Разбира се, трябва да ги чуем от комисията. Евентуално, може би, сметната палата да направи допълнителни проверки и одити. За това стана дума, но да, малолетните се нуждаят от повече грижи, повече подкрепа и чисто юридически. Трябва да се търсят хора с психологическа подготовка, с известни медицински познания, които да могат да подпомагат децата. Така че очевидно е повече от ясно и е, малолетните се нуждаят от повече грижи. грижи. А, сега, малолетни и непълнолетни са всички от 18 години. Но нека ясно да кажем, <clears throat> За Италия това са 18 години, така е у нас. Независимо от това, обаче се работи тази помощ и подкрепа да не прекъсва рязко с навършване на 18 години. В наказателното право за непълнолетни и малолетни лица, всъщност се обхваща възрастта до 25 години, за да не прекъсват евентуални процеси на обучение и така нататък. В Италия се работи по въпроса за по-добра защита, защото да изоставите едно лице, което до 18-та си годишнина е напълно подкрепяно и от днес за утре е да го да му захлопнете вратата, е, това поражда особени рискове, защото от е, на 18-я си рожден ден човек не става друг човек. Нещата не се променят от днес за утре. И от 18-та годишнина се опитваме да настаняваме непълнолетните лица или пълнолетните ли вече лица в семейства. Така че да, пълнолетие на 18 години, но важно е тези лица да продължават да получават подкрепа. Мисля, че в тези въпроси, включително и за разходите, трябва да бъде разглеждана и в бъдеще за да си струват всички наши финансови усилия, не само на Италия. И още нещо, докладите, за които говорим тук, доклада, за който говорим тук, да, представлява момент на снимка на нещата. Има обаче и други важни въпроси. Настаняване, грижи, и тук наистина всички трябва да направим всичко по силите си, е, за да подпомогнем хората. Е, и е, господин Дейонка, когато изготвяхме работния документ искахме да се съобразим с мнението на Светната палата и едновременно с това можем да видим в препор... нашите препоръки, че прекрасно осъзнаваме ограниченията и че трябва следва... трябват следващи стъпки. Аз го казах още в началото. За финансов одит трябва да изведем е, наистина приоритетни приоритети, така да кажа растежа. Господин Вес, каза, разходите са важният там липсват, защото се нуждаем от специални доклади. И не можехме да, направим, да се направи одит без това. По повод казаното от комисията, сериозна задача на нашата комисия е всичко това, включително и освобождаването от отговорност. да, ще имаме среща с еврокомисаря Аврамополус, но се питам дали да не поканим и господин Тимерманс. Той, поне в Либе, е винаги много активен, когато нещата станат а, много сериозни. А случая е такъв. Нямаме финансова информация, защото и комисията няма и ни липсва общия поглед върху нещата. Така че не бива да се отнасяме лековато към тези неща сега за разходите на мигрант, тук се чуха и такива гласове, съмнявам се. Това са много фактори, интеграция, борба с престъпността, каквото се сетите. Огромна верига. Трудно е, но искаме да знаем разходите на всяка стъпка по веригата. И ако говорите за това какво струва приемането и настаняването, проучване на самоличността, връщането при необходимост и така нататък, мисля, че тогава можем да работим по-целенасочено. И накрая има разлика. Разходите за връщане могат да бъдат много сериозни, но когато говорим за цялата верига, връщането е не по-малко важно от всичко друго, защото една обществена подкрепа за приемането на бежанци и мигранти зависи и от ефективността на нашата политика на връщане. И това е проблема в Италия. Е, има много незаконно пребиваващи мигранти, защото нямаме ефективна политика за връщане е, е, и като говоря за разходи, нека не забравяме, че нещата не опират само до разходи, а до ефикасността на политиката, връщане всяка друга политика. Ще спра до тук. Благодаря. С това изчерпваме тази точка от дневния ред. Благодаря на комисията и Сметната палата. Следваща точка е, мнение на господин Фланиган биотехнологични производства, създаване на съвместно предприятие. Веднага давам думата на колегата Фланиган. Um, uh, Много благодаря. Е, биотехнологичната промишленост беше създадена в 2014 година. Това се прилага за а, предприятия, които са публично-частни предприятия и а, това Европейския съюз ще а, допринесе 927 милиарда, а, а консорциума приблизително три пъти повече. Отделните компании не искат да внасят в един общ фонд. Част от тази, този а, фонд може да се окаже, че ще ам, финансира техните конкуренти. При съществуващото законодателство няма механизъм да се реши този въпрос и ам, ам, искаме да подкрепим Европейската комисия по този въпрос. Колегата Баши, благодаря господин председател. Господин Фланаган поясни вътрешните финансови механизми. Аз бях докладчик в ИТРЕ, чух много коментари от различни страни и като а, съдокладчих стигнах до заключението, това е най-добрия най-добрата възможност, ако искаме да решим а, проблема, ако а, се приеме изменението, тогава финансовия принос а, ще се промени. До този момент принос опитът не е добър. Ако се приеме тази промяна, а ако аз съм за това тя да бъде одобрена, ние трябва много внимателно да преценим как действат тези е, дружества. Те променят правилата на финансирането на равнище проект и това ще зависи е, от начина, който е, по който предприятията изпълняват 100% от задълженията си. И нашата комисия ще бъде първата, която трябва да прецени, да докаже, че се е променило поведението. Благодаря. Колегата Хейс има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да се съглася с докладчика господин Фланаган по общия подход напълно е, е справедливо и вярно, че новия метод на финансиране, предложен от комисията, да бъде продължен, защото бизнеса вижда ползите на равнище на конкретния модел. А, трябва да се удовлетвори цялото на, начинание. Бизнесът не вижда потенциала и предимствата за тях. Независимо от това обаче има редица проблеми, които би трябвало да бъдат отразени в доклада. Първото е, прочетох а, по пър, цялото решение на комисията с, с доводите за него. А, и това беше, че този ход на комисията дойде като като в резултат на консултация с бизнеса. Много неща можем да изведем като полука особено в сферата на съвместните предприятия, има абсолютно изискване на комисията да сътрудничи. Ние трябва да изискаме това от тях не само в този случай, но и в други съвместни предприятия. Трябва да си сътрудничим с тях. Това е първо. Второ, ако това проработи, и ако отключи потенциала на бизнеса да допринася повече, следва въпроса какво можем да извлечем като полука от други съвместни предприятия. Това е важен проблем, който трябва да имаме предвид. От една страна е фундаментална промяна, както казах, но на друго равнище може да отключи друг потенциал. И аз искам това да бъде отразено в доклада, ако може. И, и връщайки се към предишния оратор, ако се объркат нещата, това ще рикошира върху нашата комисия и това е много важно. Следователно има абсолютно изискване от името на съвместните предприятия да отразяват това, което те са научили в годишния доклад на нашата комисия, аз миналата година изготвих такъв доклад, вероятно и другата година, следващата година ще е, е, изготвя такъв доклад. Е, там трябва да се отрази какво виждат като предимства смесените предприятия, каква допълнителност добавена стойност добавя за тях и за да накоплаците. Аз мисля, че ние трябва да повдигнем тези въпроси, за да може да се отговори на тях и те да бъдат документирани при оценката на съвместните предприятия. Аз имам изменения, с удоволствие ще работя с господин Фланаган но основният проблем за нашата комисия е, че ако а, приемем необходимата промяна, има последици от това. Ние трябва да видим а, ползите от това. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, а, колегата Лабаева. Аз ще бъда много кратка. Искам да се съглася с докладчика и докладчиците в Сянка, че трябва наистина да се приемат измененията. Е, напълно съм съгласна и се радвам, че имаме този общо обзор и че един от е, нашите докладчици е, е докладчик е, по общата тема на съвместните предприятия. Искам да ви благодаря. Колегата Салафранка. Благодаря, госпожо председател. Много внимателно изслушах анализа на докладчика, но реалността на резултатите на биопромишленостите с едно съвместно начинание и се показва е, и става ясно, че то не работи. Едно от условията на регламента беше Съвместното предприятие в частната промишленост да допринася 182,5 милиарда а, евро а, сега е много по-малко истинското число. Консорциума не отговаря на очакванията от а, а, него. Мисля, че е важно, госпожо председател, да се установи защо нещата се объркаха, защо бил а, това съвместното предприятие по биотехнологични производства не постигна очаквания ефект. Оставаме с впечатлението, че това, което трябва да направим тук е просто да опростим тези 182,5 милиона, е, тъй като консорциума няма интерес да участва в проекти, в които не може да постигне печалба и доходност по отношение на внесените от него средства. Искам да разбера какво се обърка, ако всичко е ясно с изменението на регламента, за да проработи той добре. Но а, за мен е важно да разберем какви са последиците от неефективността и от целите и за регламента, който създава съвместното предприятие и всъщност не знам защо в крайна скъл измяната, е, изменението на регламента ще промени нещата. А, е, мисля, че така а, е, е ясно как работи този регламент, а, за да може съвместното предприятие или да изкриви сигнала, образно казано, или да избегне неблагоприятните последици. Аз не знам, а, промишлеността трябва да внесе 182. Трябва продължим с заседанието. I was reading the original report. There was no Докладът на комисията, доколкото аз разбирам, Защо всъщност това не се случи е, в мащаба, в който очаквахме? Думата има госпожа Франтеки от Генерална дирекция изследвания. Надявам се тя да бъде кратка. Благодаря, госпожо председател и добро утро. Инициативата а, приближава средата на своя срок. А, глобалният ефект вече е изчислен. А, 2,5 евро за всяко евро. Това е много близко до ефекта, който се очаква в края на инициативата, т.е. 2,8. Това са съвместните предприятия, която оперира до хоризонт 2020 година това ще доведе до повишаване на влиянието. Включително ще се увеличи работната заетост и растежа. Комисията суспендира до този момент не а, отрязала 70, 70 милиона а, а, не, а не ги е а, премахнала. Искаме да благодарим на господин Фланаган за положителното становище, проекто становище. Това е изключително важно за инициативата. Комисията наблюдава и внимава много за предоставянето на финансовия принос от страна на промишлеността и благодарение на това ще видим един още по-голям ефект в сравнение с това, което имаме сега. Във връзка с точката за големите производства, искам да кажа, че европейския принос до малките и средни предприятия вече са 120 милиона, което е 30% над целите за хоризонта 2020 година. Благодаря. Трябва да продължим. Съжалявам, господин Фланеган. Uh, you your... Благодаря за изказванията както навсякъде в живота, човек трябва първо да погледне, да помисли и тогава да скочи. Ще разгледам вашите приноси. Това е уникално място. Ние можем да постигнем съгласие публи, публично. До утре в 2 часа е крайния срок за внасяне на измененията. През септември ще се занимаваме пак с темата. Ако имате въпроси, изпратете ги до секретарията. Естествено, искаме всички въпроси да им се отговори, но днес нямаме достатъчно време за допълнителни разисквания. Продължаваме нататък. Това е последващ доклад към специален доклад 9. Става дума за ефективност на проведените от службата за подбор на персонал дейности. <clears throat> Даваме ви думата. да кажете какво се е случило след е, изготвянето на доклада. Имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за възможността. Надявам се, че ние ще покажем, че сме направили много през последните 10 години, като фокусираме вниманието си върху много полезните препоръки на Сметната палата за ефективността на ЕПСО. И така. Това, което направихме в ЕПСО, е, предприехме е, пълно преработване на нашата работа с акцент върху сферите, които отговарят на препоръките на Сметната палата. Планираме потребностите си, планираме как да, да увеличим ефективността и ефикасността, за да може да привлечем талантливи тъл, и, а, хора. Първата репорука е, че е необходимо по- навременно комуникиране на методологиите с стратегическо а, е, планиране на човешките ресурси. Нещата не са идеални, но а, е, работят добре, съчетаваме добре търсенето и предлагането за новите институции, има годишни е, конкурси, за да може по-добре да отговорим на ресурсите си. А, за да може да се създадат правилните профили на търсените неща, стратегическото планиране, което се адаптира всяка година, дава възможност да се постигне нещо по-добро. И виждате тук как вървят нещата на практиката. Има три основни цикъла а, това ни дава много по-добра възможност за рекрутирането. Всяка, всяка пролест е, има конкурси е, за всички е, специалности. Е, в, и се назначават редица различни специалисти. Втората препоръка беше, че търсенето на персонал беше много дълго и наистина е така, наистина може да се съкрати, но имаме редица задължения като обществена служба всички да бъдат третирани еднакво и справедливо. В повечето случаи ние даваме работна заето за цял живот. тук виждате една оптимисти, един оптимистичен график от преди 2009 година. Тогава един конкурс трябваше около две години, в края на който период спечелилите конкурса а, трябваше две години и сега от две години периода е, е намален до 9 до 12 месеца, за да може процес на набиране на кадри да бъде по- прозрачен. Не се задоволихме да оставим нещата така. Тази година през януари погледахме хора, които биват ангажирани на договор, така наречените contract agents. Тази система е много по-економична, много по-бърза от предишната система. И последния път, когато успяхме да направим обща селекция, беше през 2013 година новата система обаче е много по-добра. Имаме непрекъсната а, възможност хората да се и не, да, да привят интерес. А, сега ние можем да направим един а, кратък списък на хората, а, които евентуално биха могли да бъдат а, а, да бъдат а, е, ангажирани. Ако вземат изпита и се класират, независимо от това дали ще могат да бъдат назначени или не, а, те няма да трябва да се явяват на други конкурси. А, техните резултати са записани и са валидни. 10 години, сега има много по-добро а, управляване на времето. Сега а, препоръката на Сметната палата беше, че не сме избрали всички хора, които ни трябват. Ние всъщност постигнахме само един е, процес от 61%. Можете да видите от тази картинка как чрез стратегическо ресурсно планиране и по-добра селекция в 2016 година изпълнихме 99,7% заложените цели, а целта беше 120% от заявените потребности. Също така работихме а, с, с да, да, да премахнем системата, при която не заетите, не ангажираните кандидати, издържали кандидати, работеха а, една година а, на място, където не искаха да работят. Сега вече е по-добре. Географския баланс е много труден. А, това може да бъде обект на дискусия, не може да решим всичките проблеми, тъй като Европейския съюз е много различен економически, но тук виждате една сложна картина, но ако погледнете последната колонка в дясно, рекрутед, ангажирани, ние можем да видим а, това, са, това е примера от а, проведените конкурси от 2000 и а, а в тъмно-синьо има свръхпредставени, тъмно-оранжевото е а, недопредставилни. Виждате Белгия, малата, понеже е най-малката държава, трябва да набере непропорционално голям брой е, лингвисти. А, като се изключи това, нещата, картин, картината е много по-балансирана, отколкото може да се очаква. Не сме удовлетворени просто да а, направим това, което казва Сметната палата. но от нещата е много важно. А, а, няма значение какъв е процесът ви на селекция, ако не се привличат правилните хора. Ние а, разгледахме европейските институции в 2009 година не, нямахме признания в европейските държави. В 2016 година сме 15-ти поред в класацията на Евробарометр с най, като най-голям обществен работодател в Европа. И това е наистина много добре, защото тогава, когато хора завършили елитни университети мислят за кариера, те мислят за Европейския съюз. Не трябва да се очаква, да седим и да чакаме кандидатите да дойдат при нас, да отидем при социалните медии, да видим в най-добрите университети и е, да търсим потенциални кандидати ние бяхме критикувани, защото нямахме достатъчна информация за управлението. Сега в момента имаме много а, важни критерии, за да може да вземем решения, които се основават на данните. Разгледахме също така и това е много важен въпрос за нашата комисия. В 2009 година възложихме външно проучване на разходите за международния публичен сектор, например Световната банка, МВФ и така нататък, тогава а, бяхме в по-ефтиния а ефтиния сектор, виждате разликата в колоните. Опитахме се обаче да надградим, а, а, като работим вътре в институцията, продължаваме да наблюдаваме разходите и вече може да сегментираме разходите и с конкуренция а, намаляваме разходите от 2,6 хиляди евро за Асте SC Сайкъл Сега, тук всъщност е, трябва да се отчитат е, целите разходи за наетото лице, не само заплатата, за да може наистина да намерим най-добрите възможности. Аз мисля, че е много важно да се очертаят предизвикателствата, с които се сблъскваме. Те са сериозни за всички институции. Институциите имат а, застаряващо население, тъй наречения бейби бум и родените по време на него вече а, е, се пенсионират. Но това, което е важно, това, което се нарича а, а, е, поколението на хилядолетието, те имат различни очаквания от работодателите, те не искат е, кариера за цял живот, те са много различни, искат различни неща. За нас като институции това е много добре, но те искат смислена работа. И тук а, те могат да намерят това, идвайки в Европейския съюз, като част от възможността да се допринесе за бъдещето на Европа. Това е един довод, който продава така да се каже, начина по който работим в институциите, използваме технологиите всъщност не е много привлекателно. В много държави има а, все по-остра конкуренция за най-добрите работни места. Много трудно е а, хората да а, бъдат привлечени. Очакванията в държавния сектор отразяват раз различието на гражданите. Имаме също така и разнообразие на мисленето и на талантите, което е много важно в а, а, борбата срещу бързата промяна. Аз не мога да гарантирам и да твърдя, че всичко е идеално. Все още имаме много неща да направим, но въпреки всичко ние успяхме да а, работим в тясно сътрудничество с държавите членки, създаваме група за специални интереси за международните а, агенции за набиране на специалисти, нещата се подобряват. Имаме им проведохме една а, дискусия около кръглата маса, заедно с ООН, три институции бяха в първите четири места на 2015 година, като най-привлекателни работодатели в Белгия. И се надявам, госпожо председател, че много сериозно сме приели а, всички критики, които бяха до известна степен справедливо насочени към ЕПСО. Мисля, че Отговорихме на предизвикателството и ще предложим по-добра услуга на населението и на гражданите. А, Надяваме се, че те ще бъдат справедливо третирани, за да може да дойдат и да работят. Но не може да спрем тук, ако искаме да осигурим бъдещето на европейската служба, трябва да подобрим процесите си, да намалим времето до назначаването на специалиста, тъй като все още имаме нещо, което трябва да свършим. Благодаря. Впечатлена съм. Госпожа Ела Сендър. Благодаря. Благодаря за вашата презентация. Тя отговаря на Сметната палата и нейните препоръки. Благодаря. Благодаря на господин Пирфилд за това, че се опитва да отговори на предизвикателствата, пред които сме изправени. Моят въпрос. Идентифицирали ли сте определени характеристики между отделните институции. Вие говорихте общо, може ли обаче да говорите за отделните институции? Какви изисквания имат те? Има ли, има ли някои постове, които са по-атрактивни? Би било интересно да разберем дали има по-интересни формати на назначение в рамките на европейските институции. На второ място, каква е връзката между ЕПСО и командированите експерти от националните служби? Има такива. Какво е съотношенията с ЕПСО? И освен това, европейските е, чиновници, те работят ли имат ли стажове или пък командировки в националните органи. На следващо място стажантите. Тези, които не са стажанти, практиканти, как къде са те в цялата система, как тяхната, тя, тяхното положение може да бъде подобрено. Докладът е от 2009 година а, не беше отчетена кризата тогава. Какво е влиянието на кризата върху назначенията? В Испания хората преди не смятаха, че е интересно да се работи в Брюксел, но в кризата нещата се промениха. Дали има такива промени и на друго място, в други страни? За поколението на хилядолетието казахте, че заплатите не са най-важното, но в някои държави членки има, може би, други елементи, които са важни, стандарта на живот и други фактори. Може ли да ни кажете, дали има второ и трето поколение чиновници, които идват от трети страни. Е, как могат да бъдат привлечени хора с друг етнически происход, не само европейци, например, хора с мигрантски происход. Благодаря. Колегата Салафранка има думата. Благодаря. Благодаря и на директора от ЕПСО за неговия доклад. Докладът беше интересен наистина. Назначението на сътрудници е много важно. Това е така. Искам обаче да засегна някои конкретни въпроси. Кризата. Не говоря сега за економическата криза, за европейската криза. Кризата в доверието. Тя има ли влияние върху върху хора, които искат да станат част от институциите. Става дума за европейски ангажимент. Може би става дума и за сигурност. Ако човек се интересува да работи в институциите. Смяната на поколенията. Казахте, че голяма част от чиновниците ще се пенсионират. Преди имаше една процедура, човек се концентрираше да докаже своето знание за институциите. Сега как са се променили нещата при сегашните процедури за избор? На следващо място списъците за резервните списъци. Не е гарантирано, че хората, които ще минат конкурса, ще бъдат назначени. Процедурата е много сложна, но тя не дава сигурност. Как може наистина да е прозрачно и да се осигури факта, че най-добрите наистина да получат назначение. Госпожа Каденбах, ще бъда кратка. Интересна е вашата позиция. Каква е тя във връзка с практикантите? Мисля, че част от процедурите включват и практиките. Хора, млади, хора, млади хора, които са били на практики в европейските институции. Имаме практиканти, но доколкото зная, процедурите са, не са много ясни. Имаме много нетипични стъжанти практиканти, които не знаят много какво се е случило с тях, няма прозрачност при избора на практиканти. Имате ли планове и предложение за повече прозрачност при тези процедури? Колегата Либерацки. Моля, бъдете кратък. Благодаря. Благодаря за презентацията. Разбрахме, че има някои промени. Имам обаче и някои важни въпроси за прозрачността на самите процедури. Има често оплаквания или въпроси, че цялата процедура е сложна и непрозрачна. Освен това, Важен е и географския аспект, географския баланс. Вие казахте, че това е проблем. Ето, например, сравнението между Испания и Полша. От Полша има три пъти по-малко заявления от Испания, но и по пет пъти по-малко е, хора от Полша са били избрани. Тоест има много повече испанци, отколкото поляци. Не искам никого да обида, но това е фактът. Има ли определени слабости, типични слабости за кандидати от определени страни. Това е важно да се разбере. Има ли дефицити в образованието, в квалификациите. Има ли някакви причини за, за статистическите резултати? На следващо място. До каква степен кандидатите отговарят на постовете? Има ли добро съответствие между тези, които са спечелили конкурса и тези, които се назначават и изискванията за постовете? отговор. Естествено, ЕПСО се опитва да избира хора за всички институции. Институциите имат различна роля и различно местоположение. Така е, някои институции имат по-висок публичен проф, профил, като комисията или пък, а, или пък парламента. Има и други разлики в привлекателността. По-трудно е да се привлекат хора от Люксембург и Брюксел. Разходите за живот тук са определен фактор. Епсо няма роля и връзка с командировани национални служители и чиновници. По отношение на практикантите – Практикантите са важен важен източник на таланти. Ние се опитваме да работим с институциите и да обясняваме на младите хора как да подават заявления и как, ако искат да станат служители, да се кандидатират и да се включат в по-нататъчната процедура. Типична кариера е, когато временно назначен успява да издържи конкурс за постоянен служител. Финансовата криза имаше влияние – върху нашата работа. Това е ясно. Това се вижда от няколко години вече. Безработицата в някои държави членки, особено в южните държави членки, имаше за резултат много е, молби от южните държави Испания, Италия, Гърция. В Германия, например, висок стандарт, висок високо образование, висока, ниска безработица, оттам е трудно да се привлекат хора. Ако идвате от страна, където заплатата, средната заплата е по-ниска, от тези страни има много е, кандидати. От Дания обаче има много трудности да се привлекат хора и то не е само заради високите заплати в Дания. Качеството на живота е фактор. Не става дума само за пари. Държави членки ми казваха, че Брюксел в момента е проблем, неща свързани с тероризма. Хората се чудят дали Брюксел е достатъчно сигурно място е разнообразието. Ние наистина искаме да поощрим разнообразието. Гледахме конкурсите за АД5, различни дисциплини от различни е, университети. Наистина разнообразието беше факт, но не беше достатъчно. Опитахме се да достигнем и а, мълцинствата. Проблем е за тези хора, че някои от тях нямат европейски паспорт. Ние сме проактивни тук. Опитваме се да привличаме кандидати с увреждания. И това е усилие, усилие, което трябва да се сподели от самите институции. Не виждаме криза в доверието за, на Европейския съюз, особено за младите хора. Е, те са мотивирани. Хората смятат, че да се работи в институциите е чудесна възможност за принос към обществото. Мотивацията не се измерва непременно с старите тестове, а тези тестове не могат да бъдат взети, ако човек не е предварително подготвен. Ние оценяваме знанието, но в контекст и разбирането и мотивацията. Много е трудно да се оцени мотивацията на хората – И ние много държим на това да привличаме мотива... мотивирани хора. Правено изследване, което показва, че от 2010 година няма спад на мотивацията за Европа. За резервните списъци подобрихме системата. Най-напред списъците са по-дълги и отговарят на нуждите. Всички постове се публикуват. Вие може да погледнете СИСПА и да погледнете дали има свободен пост. Не са нужни познанства. Някои институции по принцип вече решават да приключат със старите списъци. Сега отново за практикантите. Те са важни като таланти. Има платени стажове. Ние работим с стажантите. Е, какво се прави в други организации? Има по-ясна връзка между е, практикантите и евентуални по-късни назначения на същите практиканти на постоянни постове. В институциите това не е така. Приключва практиката или стажа и това е, ако човекът е заинтересован, той трябва да се кандидатира отново. Ние се опитваме да привличаме хора за кратко време, те виждат за какво става дума, работейки за институциите и ако това им харесва, те могат да продължат да се, да, да се кандидатират отново. Всеки получава своята оценка и тази оценка е аргументирана, коментирана и анализирана. И така премахваме разочарованието, обясняваме защо кандидатът не е успешен. Имаме много хора от Польша, не знаем защо те не са така успешни. Говорим с полските власти, организирахме семинар. Ще организираме семинар през есента посветен на Ирландия, Дания, Германия, Швеция, Полша. Ще поканим представители на полското правителство и ще говорим за характеристиките на отделните държави. Ще работим с, в тясно сътрудничество с националните власти, за да разберем как може да привлечем правилните хора за институциите. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Наистина дълбоко впечатление ми прави ваш, вашият успех. Ясно е, че трябва да се продължи това развитие. ЕПСО трябва да покаже и по-нататък, че ние не сме постигнали прилагането на препоръките от сметната